Следващата точка от дневния ред е, е доклада Полсън Стратегия за защита и хуманно отношение на животните 2012-2015. Давам думата на госпожа Полсен за няколко минути. Госпожо председател, много благодаря. Господа комисари, колеги, дами и господа. Много интересен период живеем, много сериозно се работи и много се радвам, че излязохме с тази стратегия за защита и хуманно отношение към животните. Тя е балансирана, може да се работи добре. Работихме добре с духарците в сянка, с служителите и благодарение на това успяхме да постигнем едно съгласие. Съгласие с природозащитни организации е, фермери и така нататък. Има и няколко обаче неясни въпроса, които се надявам да изясним тук в тази дискусия. Първото е така наречените правни, е, отправни точки. Стигнали сме в една позиция, където Европейската комисия има нужда от нещо като лост, т.е една възможност да контролира, да оказва въздействие върху държавите членки в преходен период. Много е важно а, да не забравяме какво се случи с клетките за кокошките. 10 години беше преходния период. Комисията нищо не можеше да направи преди 2 януари тази година, когато изтекоха 10 години. За това са необходими такива кръгълни камъни, такива отправни точки преди това, за да може да се извършва надзор и да питаме държавите членки какво правят при прилагането на конкретното законодателство законодателство, което също ще съдържа преходен период. Значи това е неясното, спорното тук, което трябва да бъде изяснено. Още нещо, което е много спорно и по него сме получили много а, въпроси, е свързано а, с умъртвяване на животни, а, без те да бъдат зашеметени. Хората искат а, това да бъде записано на етикета. Аз лично мисля, че това ще бъде погрешния подход. Първото, което трябва да направим е да има изключения за съответните религии. Това изключение обаче не трябва да бъде повод за злоупотреба, защото всеки, който се възползва от едно такова изключение за умъртяване по религиозни причини, няма да напълни пише на етикета на животното, че то не е било зашеметено. Още нещо спорно е свързано с а, улични котки и кучета. Те са проблем в много държави членки и това се превърна в голям проблем. Как ще решим този проблем? В нашия документ ние казваме, че отговорността трябва да бъде на държавите членки, на местните и регионалните власти. Те носят отговорност за това. Освен това, искаме всички опетомени животни, кучета, котки да бъдат включени в регистър и да бъдат маркирани. Най-важното нещо в предложението е идеята е общо да има законодателство за хуманно отношение към животните. Нещо като рамковото законодателство за храните. Това законодателство би включвало всички животни и всички видове. С изключение, разбира се, на дивите животни, които са свободни. Трябва да има ясна дефиниция какво имаме предвид? По добро стопанисване на животните, добро отношение към животните. Трябва да определим кой носи отговорност по този въпрос. Трябва да се сподели опит и познания в тази сфера. И освен това, трябва да се изкажем против някои изменения, защото тук дори се говори за клониране. Клонирането означава, че не може да има развъждане. Т.е. животните не могат естествено да е, се размножават, независимо дали се говори за крави или за кучета. Общи правила, общо законодателство биха ни дали възможност да имаме е, справедливо, е, справедлива конкуренция между всички фермери в Европейския съюз, а това е изключително важно. Благодаря. Госпожа Басеско, първата от спонтанните оратори. Благодаря. Докладът, който е предмет на нашите разисквания днес, е насочен най-вече към домашните животни и домашните любимци. Аз бих искал да се възползвам обаче от възможността да кажа няколко думи за делфините в Черно море, тъй като те са застрашени. Повече от 300 делфини бяха оставени на волята на съдбата в плечините е, в Черно море през последните месеци, жертви на незаконния риболов, е, жертва на замърсяването на е, морските води. Не можем да бъдем безразлични към трагедията на тези красиви и интелигентни животни. Ето защо ние внесохме писмена декларация номер 23, настоявайки за допълнителни извънредни мерки за защита на делфините – чрез сонарна технология, настоявайки също така за по-тясно сътрудничество между черноморските държави. Аз моля всички, деклара... всички колеги да подпишат писмена декларация 23. Благодаря, госпожа Басеско. Госпожа Танчила. Днес потребителите настояват е, отглежданите по премишлен начин е, животни е, да бъдат отглеждани при добри хуманни условия. А здравеопазването на животните е от жизнено значение в Европа. То влияе все повече върху конкурентоспособността на нашето животновътство. Ето защо аз смятам, че всички държави членки следва да се възползват от възможностите, които предлага Фонда за развитието на селските райони на Европейския съюз, както и от седмата рамкова програма за научни изследвания до 2013 година за насочване на научно-изследователското внимание към хуманното отношение към животните. В тази връзка аз смятам, че държавите членки и Европейската комисия Следва да обърнат повече внимание на научно-изследователската и развойната дейност в тази област. Благодаря, господин Табажди има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин Дали, Не можем да се отнесем с разбиране към казаното от вас за практиката на отглеждане на кокошки носачки в Унгария в клетки. И хората остават с впечатлението, че всичко е плод на въображението на брюкселския демократ, извинете, брюкселския бюрократ, който никога не е виждал живо пиле. Единственото пиле, което познава е това в чинията му. И а, това е доста изостанал подход. Е, е, старите държави членки са имали години за развитие. Новите държави членки трябваше да наваксват и да влагат сериозни средства в е, птицевътството. И, за съжаление, се мери за пореден път с двоен аршин между нови и стари държави членки. В никакъв случай това не води до повишаване на уважението към Европейския съюз. Унгарското общество е озадачено. Господин Табажди, господин Войчеховски иска да ви отправи реплика. Приемате ли я? Да, репликата. Госпожо е, председател, не ставаше въпрос за синя карта за реплика, за да реагирам на казаното от господин Табажди. Извинявам се че ви въведох в заблуждение. Аз просто бих искал да ме запишете за спонтанно изказване. Да, благодаря, госпожа Лиота Ари има думата. Стратегията на Комисията за хуманно отношение към животните има своите предимства, но твърде много животни не са обхванати в нея. В друга резолюция аз се опитах да добавя два пункта, които се ползват с подкрепата на мнозинството в парламент. За сега обаче текстът на резолюцията не е променен. Става въпрос за продължителността на транспортирането до кланица. Мнозина подписаха петиция за намаляването на този е, срок, на този период на транспорт. И е, на второ място за забраната на продукти от клонирани животни и техния приплод. Европейските граждани не желаят да ползват клонирани продукти. Господин Войчиховски има думата. Pani Przewodnicząca. Chciałem pogratulować Pani Paulsen bardzo. Благодаря, госпожо председател. Поздравявам нашата докладчица за отлично извършената работа. Тя подхожда към въпроса с реализъм и в чувствителност. Извинявам се е, съответно за бележката, която ще отправя. Не може да се подобри хуманното отношение към животните без допълнително финансиране. На второ място нашата докладчица отделя голямо внимание в доклада си е, на проблема за търговската политика на Европейския съюз и за мястото на хуманното отношение към животните в отношенията с външно-търговските ни партньори. И а, също така, що се отнася до ползването на козина от домашни животни, доколкото въпросът не е регламентиран. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колежката Паусен за този доклад. Има нещо малко странно. Е, тук в е, този уважаем парламент, е, когато се взимат важни решения, всъщност на практика се пропилява време, което е за сметка на гражданите, независимо от това, че става дума за нещо много важно, естествено, за хуманното отношение към животните и за тяхното здраве и по-добро състояние. При всички положения нещата като че ли граничат с абсурда. Предприемат се сравнително малко изменения от е, е, съществуващото до сега. Едва ли ще има и голям ефект и някаква съществена промяна в действителността. Затова гражданите едва ли ще ни разберат. Господин Пашка сега има думата. Благодаря. Прилагането на законодателство без а, възможност за контрол върху него, води до злоупотреби. Има законодателство за защита на кокошките. Имаше съответен преходен период от 12 години и независимо от това, 1 януари от съответната година, когато законодателство трябваше да се прилага, не всички държави бяха готови. Някои от държавите искаха за тях да се признае изключение. Можем да попитаме какво се случи с яйцата, които не отговарят на критериите. Например, в Словакия, средата на април тази година, имаше салмонелна епидемия и салмонелоза в няколко детски градини. В Комърно, например, нямаше знак за происход на тези яйца. Благодаря, господин Пашка. Съжалявам, че това беше. Давам думата на господин Дали, който ще премине към заключителните си бележки. Благодаря, почитаеми депутати. Радвам се, че са се състояли много събития тази година в Европейския парламент, в съвета и е, на други форуми. Светлина на, на е, съобщението, което въвежда стратегията за хуманно отношение. Ние предлагаме е, едно ново бъдеще е, и ново отношение към хуманното отношение. 40 години вече се прокарва законодателство, но пак си има място за усъвършенстване на работата ни. Стратегията е за по-добро прилагане на европейското законодателство, по-добра информация за потребителите, упростена рамка, фокус върху образование и техническа помощ на най-низките нива. Преди да говоря по-конкретно, искам да кажа, че високо ценя отличната работа на докладчика, госпожа Полсен, която наистина излязва с един много балансиран доклад по а, този деликатен и сложен въпрос. Радвам се, че Европейския парламент подкрепя нашето становище по основните моменти. Опростена рамка, опростен рамков законопроект, който да взема предвид конкретиката на всеки един вид и да покрива всички животни, които се използват в рамките на економическата дейност. Създаване на референтни центрове за хуманно отношение към животните, така щото компетентните органи да получават единна техническа информация за начина по който трябва да се прилага европейското законодателство и които да разпространяват технически познания, новаторство и така нататък. Разработване на индикатори в този е, рамков закон за подобряване на работата, защото има нерешение, както знаете, проблеми все още, и въвеждане на правни отправни точки, по които да преценим дали държавите членки прилагат добре законодателството. Освен това, се говори за по-добро прилагане на съществуващото законодателство, нещо, което е изключително важно и за Европейската комисия. Освен това, споделям становището, което е записано и в доклада на госпожа Полсен, за това колко е важно международното сътрудничество да бъде използвано максимална степен, по-специално ФАО и Международната организация а, за здраве на животните. В двустранните ни отношения с трети страни също трябва да включваме хуманното отношение на животните и нашето разбиране за стандартите на такова отношение. Производството на храни е вече глобална дейност и то може да окаже въздействие върху конкурентоспособността. Има обаче елементи в доклада, където Европейската комисия няма ясна позиция и където е необходимо да се помисли преди да се предлагат конкретни действия. Например, в доклада се казва, че Европейската комисия трябва да разработи обща схема за етикетиране, която да се използва от производителите и която да бъде отвъд и над настоящите директиви за етикетирането Тоест, съответните производители, които искат техните животни да работят при по-добри условия, те да получават една минимална цена. Трябва обаче да видим различните опции, да видим дали един законодателен подход тук би бил най-подходящия. Докладът също така говори за задължителни мерки за хуманно отношение в рамките на програмите за развитие на селските райони. Както знаят почитаемите депутати, регламента за тези програми е част от, от преразглеждането на ОСП. Тази идея най-добре ще бъде да бъде разглеждана в дискусиите за реформа на ОСП. Освен това обаче, споделям становището в доклада за подобряване на кохерентността на, цел... на подхода ни. Хуманното отношение към животните е хоризонтален въпрос и други политики оказват въздействие върху него. Затова смятам, че това е много полезна идея. Искам сега да говоря за домашните любимци. Европейската комисия реши да направи различни проучвания, като едното ще бъде съсредоточено точно върху контекста на стратегията. На базата на всичко това ние ще видим как да продължим от тук нататък. Искам да кажа нещо свързано с превозването на животни и пряко свързано с темата ни днес. За мен беше чест да ме посети преди няколко седмици една делегация, която искаше да се наложи една горна граница от 8 часа за транспорта на животни. Аз казах, че ние няма как да одобрим такова едно искане по различни причини. И в контекста на разглеждането на рамковото законодателство на... ще обсъдим този въпрос. И между другото, тук ще предложим а, точно нови мерки за подобряване на хуманното отношение към животните при транспорт. Винаги съм казвал, че правоприлагането е изключително важно при транспорта на животни. Да се каже, че комисията не иска да предлага а, такива промени едва ли би било коректно. На 18 юни в съвета заявих, че сме предложили най-различни законодателни и незаконодателни действия, за да можем да подобрим а, хуманното отношение към животните по време на превоз. Най-много ме притесняват у нас животни, които пътуват много дълго преди клане. На следващото заседание ще разгледам всички данни, с които разполагам по този въпрос. Трябва да разгледаме конкретните действия, които се съдържат в стратегията за защита на животните, а там се съдържат действия, които потенциално биха могли да подобрят състоянието на животните по време на превоз сега за Унгария и за кокошките носачки и техните клетки. Това бе една директива, която влезе в сила преди 12 години. Е, имаше преходен период в края на миналата година, завърши той. И фактът, че някои държави са имали по-кратък период, за да се подготвят и да променят условията си, Между другото, сред тях е и моята страна. Не бива да се забравя, че тези държави са преговаряли по тази директива при предприсъединителните си преговори. Така че те са знали точно колко е срока и какви задължения приемат при поклонирането. Комисията по настоящем е, прави оценка на въздействието на клонирането и аз ще се изправя пред вас и пред съвета с предложение за конкретна директива за клонирането. В заключение искам да благодаря на парламента и по-специално на госпожа Полсен за много ценния доклад. Очаквам комисията и парламента да работят заедно по тази стратегия. Благодаря ви et nous сряда в 12.30 ще се гласува текста по резолюцията, дебата по която току-що приключи. Сега ще пристъпим към